приближително постижение. Сега, колеги, нека гласуваме по резолюцията за сключване на споразумение за асоцииране с Грузия. Първото гласуване по изменение 1. Гласуваме с дигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 5 за. Против? Извинете, изменение 5 пада. Параграф 15. Изменение 5 пада, тъй като изменение 1 бе прието. Параграф 15. Идентични изменения 2 и 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Електронна проверка. Моля гласувайте електронно по изменения 2 и 6. The vote is closed. Край на гласуването. Adopted. Приема се. Господин Преда иска да внесе устно изменение. Господин Преда, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да внеса устно изменение наистина, но нека приветствам с добре дошъл и бившия президент на Грузия, господин Саакашвили, който също е тук. Move... Um, Сега нека премина към устното изменение. Предлагам нов параграф, параграф 16. Приветствам доклада за мониторинг на ОССЕ и на Службата за права на човека и демократични институции, в който Грузия се призовава да предприеме усилия за преодоляване на установените слабости. Има ли възражения срещу това устно изменение? Нека го гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме по целия текст на резолюцията. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. The last vote is on the... Последното гласуване е по доклада на господин Мамикинс за споразумението за асоцииране с Грузия. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Thank you, colleagues. Благодаря, колеги. От групата на зелените получихме искане за назначаването на господин Ернест Марагал за член на Комисията по